Uh, uh, Скъпи колеги, започваме по 14-та точка. Добре е дошъл на господин Галтиери тук на нашето заседание. Става дума за контрол на парични средства, които влизат или излизат от Европейския съюз. Много се радвам, че работиме толкова добре с господин Галтиери и неговата комисия по толкова важни неща. И е, като уводни думи. Добре дошли на членовете на комисията ЕКОН. При нас не е за пръв път. Работиме по член от правилника 55 за съвместно заседание, когато всяка от комисиите може да даде своя принос за текста. Много е важна темата борба с тероризма и организираната престъпност. Естествено, трябва да се прекрати финансирането на престъпната дейност и експлоатацията, която е, провеждат престъпниците. Затова е, ние сега ще обсъдим нашия доклад. Давам думата на господин Галтиери да въведе точката. Благодаря, Клод. За мен е удоволствие да бъдем тук при вас с поредната процедура по член 55. С вашата комисия по граждански свободи работим изключително добре и сме убедени, че ще си сътрудничим по един прекрасен начин и е, по сегашното предложение за регламент за контрола на паричните средства, влизащи и излизащи от Европейския съюз – за да се борим с прането на пари, неплащане на данъци и борба с тероризъм. Така че без много допълнителни е, изявления смятам, че можем да започнем разглеждането на проекто доклада. Благодаря, Роберто. Сега давам думата на господин Лопесе Агилар, който е с докладчик. Пет минути имаш, Хуан Фернандо. Благодаря и на председателя Мораес и на председателя на парламентарната комисия Гуалтиери. Благодаря за възможността да представя предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за контрола на партичните средства. Благодаря и на секретарята за организиране на това общо заседание, което никак не беше лесно. Нашите две комисии работят рамо до рамо по този е, файл, който има за цел е, да се е, осъществи борба е, срещу организираната престъпност е, и да се прекратят източниците им на средства, е, включително и за тероризъм и за трансгранични престъпления. Това е само началото на една добра работа, е, текст, е, който се разглежда и от двете комисии по граждански свободи, економически и парични въпроси. Много добър е текста. Ние ще се произнесем по нашите съответни области на правомощия и се надяваме, че е, ще продължим е, в този дух и с друга работа. Борбата за терори... с тероризма и организираната престъпност и съответните мерки предприяти на европейско ниво за прекратяване на престъпна дейност. Също се преразглеждат националните права за борба за контрола на паричните средства и се е, предвижда отмяна на регламент Е, става дума за един европейски подход за контрол на е, парични средства, които влизат или излизат от Европейския съюз. Това помага на функционирането на вътрешния пазар, а и осъществява закрила на дружествата и гражданите. В е, предната линия на тази борба са митническите администрации. Те осъществяват контрол на потока на пътници, но също така и на стоки. Трябва да има подобрено сътрудничество между митническите власти на отделните страни, за да няма възможности за избягване на митнически контрол и контрол на паричните средства на външните граници. Комисията прие пакет мерки за подсилване на законодателната рамка на Европейския съюз за борба с пране на пари, незаконни парични потоци и замразяване и конфискуване на активи. Предложенията са в е, е, контекста на плана за действие за борба с тероризма и особено за прекратяване на финансирането на тероризма. И в рамките на тези мерки има и предложения на комисията за подобряване на регламента за контролиране на първичните средства. Е, съществуващия регламент е от 2005 година правното основание е член 114 за функциониране на, от договор за функциониране на Европейския съюз за сближаване на националните е, законови разпоредби за по-добро функциониране на вътрешния пазар и член 20... 33 за подсилване на митническото сътрудничество между страните членки и между страните членки и комисията. Комисията предлага затягане на контрола при влизане и излизане от Европейския съюз с суми, е, чието прак е 10 000 евро е, в е, наличност или ценни стоки, които се изпращат с почтенски пратки. Промяната има за цел да даде възможност на властите да сложат тази ограничителна сума от 10 000 евро в, данъчните, в митническите декларации, а също и да има обмян на информация. Разширява се е, дефиницията за средства в наличност и ценни стоки, а също и предварително платени карти за разплащане. Linked to a financial account – които до, то момент, до този момент не бяха свързани с финансови сметки и не можеха да бъдат отразени в стандартните митнически декларации. Така че въпроса за нерегистрираните парични налични средства също се разглежда. Дава се възможност и да бъдат задържани подобни суми, ако те надхвърлят дори ако не надхвърлят прага, но а, създават подозрения за незаконна дейност. В момента подобна разпоредба няма, т.е. ние искаме да разширим и подсилиме по приложното поле на регламента. Също така искаме да има и едино прилагане на а, контролните мерки. Разширяват се правомощията на комисия за мерки за управление на риска, а също и за системите за обмяна на данни и предоставяне на информация от страна на страните членки към комисията. Това са отделните компоненти, които ще бъдат коментирани от госпожа Делвос, докладчика от комисия ЕКОН. Става дума за мерки за управление и оценка на риска за нерегистрирани е, кешови потоци и също разпоредби за подсилване на възможността за обмян на е, информационни цифрови данни. Също и създаване на механизъм за, евро, за, за разузнавателно звено за финансово разузнаване на европейско ниво. Това са основните въпроси. Ние с е, госпожа Дълво сме на ваше разположение, за да ви отговаряме на въпросите, които бихте имали. Госпожа е, Дълво сега ще представи своята работа. Заповядайте, госпожо Дълво. Благодаря, господин председател. Имайки предвид доброто сътрудничество и чудесния доклад от моя докладчик, аз ще представя измененията, които предлагаме към текста на комисията. Най-напред правим някои уточнения е, към член 2. Включваме и е, идеята за този, който носи средствата, допълваме към член 3 информацията, която се иска при подаване на декларация с оглед на повече ефективност. По член 8 предлагаме на намаляване на сроковете, отвъд които компетентните органи трябва да предадат информация за декларацията на звеното за финансово разузнаване защото ако има подозрение, процедурата трябва да се ускори. По член 13, който урежда санкциите за недеклариране на носени парични средства, това е в правомощията на държавите членки, но установихме, че има огромна разлика между санкциите и за да избегнем туризма, предлагаме санкциите на държавите членки да бъдат в обхвата между 20 и 40% от пренасените суми. Това са суми за недеклариране, а не за наказване на престъпленията, извършени с тези парични средства. Към член 15 е, за да не сменят цена на е, страната, в която влизат в Европейския съюз. Смятаме, че информацията за нарушенията трябва да се обменя между държавите членки. Има система е, за обмен на информация и това е митническата информационна система. Предлагаме да я използваме и да не търсим и да не се стремим към изграждане на нова структура. Сега за делегираните изпълнителни актове комисията може чрез делегиран акт, чрез акта, който дефинира различните категории парични средства, т.е. чекове, пари в брой, е, предплатени средства, ние трябва да предприемем бързо, защото ако възникнат е, нововъвед... защото могат да възникнат нововъведения от страна на престъпниците. Комисията може да дефинира техническите правила, що се отнася до критериите за определене на риска и подозрителното поведение. Смятаме, че това не е технически въпрос – а, много важен, а, чувствителен въпрос и смятаме, че критериите трябва да се уредят а, чрез делегиран, а не изпълнителен акт. И накрая един въпрос, а, който предизвика дискусии в съвета и това е а, в, парични средства, изпращани с почтенска или товарна пратка. В момента няма задължение за декларация дали да не предвидим подемна, подобна декларация. Слушахме обяснения, аргументация, има практически трудности за такава декларация. Кой трябва да я подаде? изпраща подателя и получателя. И двамата могат да кажат, че, че нищо не знаят. И по-нататък в коя държава членка. Често парите влизат в Европейския съюз, от друга страна, от страна различна в сравнение с тази, за която е предназначена. С други думи, ние включваме това в клаузата за преразглеждане. Един доклад трябва да, раз, да у, прецели дали непридружените парични средства не са най-добрия вариант и това да бъде 3 години след влизането в сила. И това са основните промени. И ние, разбира се, сме готови да водим разговори и нямаме а, никакви въпроси, по които да сме неотстъпчиви. Благодаря, каза председателя. Сега докладчите в сянка за не повече от две минути. Фулвио Мартушело от НП. Благодаря за първоначалната работа. Много интересен проект за доклад, който третира много важен проблем, а именно чрез използването на пари в брой се поддържат финансови дейности. Да не забравяме, че, че че става дума за е, правова държава, не полицейска държава. Е, нека да не се предоставят необичайни правомощия на полицията или митническите структури. Имам предвид е, случаи, цитирани от комисията, в които пренасената сума е по-малка от установената в проекта за доклад са записани думи като подозрение, за подозрян, данни за това, че това може да е резултат от престъпна дейност и аз мисля, че това прехвърляне на границата от е, правовата държава към полицейската държава е много опасно и законодателят трябва да предвиди много ясни норми и полицейската държава да няма право на абсолютно право на осмотрение, да преследва европейски гражданин въз основата на обикновени подозрения и така. Трябва да има ясни норми, дори да бъдат а, строги, може сумата прага да е по 10 000, но нормите трябва да е, спазват е, тези е, норми. Другият въпрос е свързан с информацията и поверителността на информацията, която ще, ще се съхранява. Обикновеното притежаване на пари в брой не бива да се възприема като дейност, която следва да се преследва. В моята страна плащането в брой е доста разпространено и много търговски обекти не разполагат с елементарни средства за електронно разплащане. Друг въпрос е свързан с биткоина и виртуалните валути и националните органи за борба с мафията казват, че това е инструмент, който се използва от престъпните организации и знаем, че ще бъдем изправени пред нови предизвикателства. Трябва да имаме предвид това, когато, търси, когато се опитваме да разработим мерки за недопускане пари в брой, да се използват за финансиране на туризма. Господин, господин Адемов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, взимам думата от името на господин Емил Радев, наш колега, докладчик в сянка от страна на групата на е НП в Либе, който се извинява, че днес не може да присъства на това обсъждане последните три години Европейският съюз засили мерките за сигурност и по-конкретно тези, засягащи борбата срещу финансирането на тероризма и организираната престъпност в името на една по-сигурна Европа. В този дух промените по регламента за контрол върху паричните средства над 10 000 евро, влизащи и излизащи от Европейския съюз, са стъпка в правилната посока, тъй като ще обхванат альтернативи на кешовите средства – ще дадат повече превантивни правомощия на компетентните власти и ще подобрят сътрудничество между тях. В същото време обаче, като докладчик в сянка по петата директива за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма, бих искал да ви призова текстовете от петата директива да не се смесват с текстовете от този регламент. Двата инструмента са различни, но и се допълват така че се надявам, когато подготвяте своите изменения, да имате предвид това разграничение в предвид. Господин Радев се надява на ползотворно сътрудничество с целия екип от двете комисии. Благодаря Ви за вниманието. Берт Лукер. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на немски. От името на ЕКАРЕ мога да кажа, че напълно заставаме за целите залегнали в предложението за регламент, подобно на останалите политически групи. За всички нас е важно престъпните дейности, свързани с преноса на парични средства в Европейския съюз, финансирани с преноса на парични средства към съюза, да бъдат спрени. Най-добре е да бъде даден отпор на такива действия още по границите на съюза. Едновременно с това добросъвестните граждани, влизащи на наша територия или излизащи от Съюза, не бива да бъдат обект на прекомерна тежест. Т.е. мерките ни трябва да са съразмерни. В качеството си на евродепутат пътувам немалко. Редовно попълвам формулярите, в които има и въпрос дали внасям на територията на съответната страна, към която пътувам, сума от 10 000 евро или над 10 000 евро. Винаги отговарям с не. Питам се в какъв в каква степен онези, които наистина извършват престъпна дейност, отговарят с да на този въпрос на формуляра и дали биха отговорили утвърдително на този въпрос, ако бъдат заловени. Разпоредбите, които приемаме, трябва да отговарят на целта, която преследваме. Съмнявам се в случая, че това е така. Становището ми е подобно на това на колегата Мартушело. Мисля, че за разлика от колегата Мартушело, че трябва да поставим подозрението в центъра на системата – не бивам всеки да трябва да дава информация. Би трябвало да предоставим на митническите органи необходимите компетенции за действия в случай на обосновано подозрение. С удоволствие ще работя заедно с другите докладчици в Сянка, за да да усъвършенстваме предложенията на двамата ни докладчици и на комисията. Радвам се, че двамата докладчици доуточняват ред определения. Важно е, според мен, в обхвата на текста да попадат не само паричните средства, но и други ценни стоки. Не ми е обаче съвсем ясно как това точно ще функционира на практика. Ако, например, някой носи часовник Rolex, украсен с диаманти, то ще има ли тогава основания за подозрение, че той внася на територията на Съюза ценни стоки с прекомерно висока стойност? Вероятно е също така хората да укриват подобни предмети в багажа си вероятно е да укриват в багажа си и предплатени карти и просто при разпит след това да отричат, че притежават такива предмети. Ако се извършват проверки на такива лица, няма да могат да бъдат конфискувани подобни предмети, ако няма основателно подозрение. Затова в центъра на системата трябва да е основателното подозрение. Не бива да има проверки, без да е на лице подозрение. Благодаря. От името на ЕКАРЕ господин Долтън. Благодаря, господа председатели. Искам първо да благодаря на докладчиците за работата им до тук. Винаги е трудно, когато по един текст работят две различни комисии. Предходният регламент за контрола върху паричните средства е обхващал около 10 000 нарушения годишно, т.е. около 300 170 хиляди евро. Сега трябва да приспособим нормативната уредба. Борбата срещу финансирането на тероризма и изпирането на пари е ключов приоритет. Мисля, че в настоящото предложение се поставя точно такъв приоритет, например чрез разширяване на определението на понятието парични средства но едно такова разширяване трябва също така да почива и на подходящия баланс. Трябва също, т.е. трябва да се вземат предвид онези, които законно внасят предмети с висока стойност на територията на Съюза. Текстът трябва да включва в обхвата си борба срещу онези, които извършват незаконни действия. Не бива да се вменява прекомерна тежест на онези, които законно внасят парични средства на наша територия. Вече съм чувал немалко истории за хора, които са се опитвали да направят точно това и са им били създавани проблеми трябва да има съразмерност на мерките. Мога да ви дам за пример предплатените карти. Съразмерно ли е включването на тези карти в обхвата на текста? Обикновено престъпниците не искат да бъдат заловени, затова и не пътуват, носейки със себе си парични средства. Затова и приветствам решението да се, включи не, да се включат непридружените парични средства. Ще трябва да обсъдим на среща на докладчиците в Сянка и въпроса за временното задържане на парични средства. Тук отново не бива да се вменява прекомерна тежест на добросъвестните лица. Най-големият проблем, според мен, е, че се поставя акцента върху институционални въпроси, а не толкова върху същинския проблем. Председателят трябва да приключим в 1.10. Прекалено дълго ли се изказвам? Изказвате се от 2 минути и 40 секунди. Съжалявам, не разбрах, че имаме по 2 минути. Има призив за създаването на Европейско звено за финансово разузнаване. Трябва да се запитаме дали една такава структура отговаря на принципа на субсидиарност и пропорционалност. Току-що ни дадоха добър пример за това какво е да крадеш време, казва господин Торвалц. Ще бъда съвсем кратък. Знам, че всички са изправени пред трудна задача в а, комиксите много лесно може да се определи кой е престъпникът. Обикновено той носи черна маска. В а, реалността е малко по-трудно. Затова и приветствам усилията на двамата съдокладчици и на комисията. Те се съсредоточават върху реалните проблеми, като например липсващата информация. Трябва да има по-добро сътрудничество между държавите членки и трети страни, както и между звената за финансово разузнаване и държавите членки. Всякакви усилия в тази посока ще са добре дошли. Преждеговорившият говори за непридружените парични средства. Съгласен съм с него. Заедно с Ясенко работим по някои от измененията, които ще внесем. Ще се опитаме да сме колкото се може по-ефикасни. С това ви подарих, мисля, 50 секунди. Okay, we move directly to Barbara. Барбара Капел. Danke, danke, Herr Vorsitzender. Добър ден. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че ми подариха 50 секунди. Ще бъда съвсем кратка, тъй като най-важното вече бе казано. Настоящото предложение за доклад е един добър текст, допълващ определенията по регламент 1889 от 2005 година. При хармонизирането трябва да се спазват определени параметри, например по отношение на санкциите и задължението за деклариране. Изключително важен е според мен принципът на пропорционалност. Ако разширим определението на понятието парични средства, така че то да включва и ценности, и злато, то как ще подходим към човек, който, например, влиза на наша територия с златен часовник и може би дори не знае колко струва този часовник. Трябва да се постави ударението върху основателното подозрение. Не бива да се вменява прекомерна бюрократична тежест. Текстът трябва да е съразмерен. Не бива да се правят проверки на общо основание, а единствено и само когато има основателно подозрение, дори когато паричните средства са под прага от 10 000 евро а във всички други случаи трябва да се прилага принципа на пропорционалност. Трябва да има по-строг контрол върху паричните средства с цел борба срещу тероризма. Подкрепяме тази цел. Ана Ана Гомеш. Истинското предизвикателство ще бъде, разбира се, прилагането на практика. Като че ли няма да се подхожда много сериозно към прилагането на практика. Държавите членки заложиха на системата за ПНР данните като основно средство за борба срещу тероризма – но пропуснаха един важен елемент там. Не се правят проверки на частните самолети. А повечето от паричните средства, които се внасят на наша територия с цел финансиране на тероризъм, се внасят именно с частни самолети. Мисля, Дано, когато се има предвид пренасене на парични средства с почтенски пратки, да бъдат обхванати и системи като системата Western Union. Попадат ли те в обхвата на текста? Прави ли се наистина проверка и на това, Okay, so... и на свободните пристанища. Те също попадат ли в обхвата на тази система за проверка върху преноса на парични средства и ценности? Първо ще дам думата на Мади Делво. That... Uh, Благодаря. Само да поясня бижутата не, включ... не се включват в понятието ценни метали. Тоест, колкото искате часовници и Ролекс можете да пренесете. Има ясна дефиниция за това какво се счита така на еквивалент на парифна личност. Въпросът е, е така, един от въпросите беше има ли задължение за деклариране? Не. Мнозинството беше за това да не се въвежда подобно задължение за деклариране за е, почтенските услуги. Това е тема, която ще трябва да дообсъдим помежду си, ако искаме да я вкараме. За частните самолети, да, според мен е и те трябва да подлежат на контрол от митниците. А, контрола над биткоин, което е проблематично за а, престъпната дейност, а, биткоин не са средства в наличност, те са дигитална валута, виртуална такава, така че не могат, не влизат в тази тематика. Очаквам да си сътрудничим добре с а, докладчиците в Сянка. Господин Агилар. До голяма степен ще продължа коментарите на госпожа Дълво. Отчитаме всички ваши коментари и споделяме и изказаната загриженост за това как ще се отрази текста на обикновените граждани, които не бива да бъдат подлагани да станат обект на безразборно подозрение. Не е това целта. Тук не става дума за проверка на лични, бижута, часовници и така всеки елементи от е, обикновения багаж, който минава през границите, митническите проверки. Целта е да се насочат усилията към по-големи е, количества парични средства, злато под формата на кюлчета и предварително платените карти. Защото те са обект на огромни злоупотреби е, в смисъл опити за заобикаляне на настоящото приложно поле на регламента. Във всички случаи ще оставим достатъчно марш за маневри в обсъжданията и се надявам, че всички имат достатъчно готовност за сътрудничество по темите, които бяха обозначени тук. Смятам, че ще излезем с съвсем разумни компромиси. To the, to the Благодаря, с което стигаме до края. На 25 октомври ще се е, е срока за подаване на изменения. На 4 декември ще се разгледат и в двете комисии. Благодаря на нашите гости. Надявам се, че ще продължим да работим в същия дух. Е, заседанието на Либе продължава в 2 часа. Благодаря, колеги.